Perfecto, Volvemos a estar aquí de nuevo. Отново сме тук. Ще говоря на испански. Тази сутрин координаторите взеха следните решения. Гласуването, свързане с резолюцията за хората без дом в Европейския съюз, резолюцията за системата Шенген и мерките прияти по време на кризата COVID-19 са отложени за 10 ноември. Къде са останалите? Добре. А, this one? Both? Okay. Ah, okay. This. Sorry. Aprobar. Одобрихме проекта за дневен ред за заседанието на 5, на 2 и 3 декември. Включихме петиция 1088 от 2016 за ФАТКА за ноември, което означава, че една от петициите трябва да отпадне от дневния ред. Да включим петиция 0677 от 2020 за Мината Туров, петиция 1328 от 2019 за Балтийско море, петиция 1144 от 2017, да бъдат включени в, в заседанието през декември. Също изслушванията за 2020 година приканихме зелените да направят свои предложения. Относно доклада на АВКО за из... доклад по собствена инициатива за диалог с гражданите и участие на гражданите в вземането на решения в Европейския съюз, ние смятаме да изготвим същия доклад, затова няма да изготвяме становище по доклада на АВКО. Освен това, Пети ще изготви становище за доклада по собствена инициатива на АВКО относно отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Президентът ще изготви становището без точки. Петиция 1934 от 2017 година се приключва, както и 1459 от 2016. Освен това, координаторите взеха предвид и протокола от заседанието от 16 октомври 2020 година. Primero que todo me complace um, Имам а, удоволствието да приветствам омбудсмана, както а, и комисаря по въпросите на а, равенството на семинара за защита на правата на хората с увреждания – новата стратегия за хората с увреждания. Няколко технически съобщения. Има осигурен днес превод на 7 официални езика английски, испански, френски, немски, италиански, унгарски, българско. също се осигурява и жестомимичен преход. Освен това, този семинар се излъчва на живо по интернет и се записва. Комисията на попетициите има натрупан опит в областта на подкрепа на хората с увреждания, защитата на лицата с увреждания и борбата срещу дискриминацията срещу тези хора в всички сфери на живота. И освен това, ние осигуряваме подкрепа относно изпълнението от страна на Съюза на Конвенцията на ООН по правата на хората с увреждания. Освен това, сме част от рамката за изпълнението на тази конвенция. Ние сме получили доста жалби и ние сме търсили винаги решения организирайки разисквания с институциите и държавите членки. Петициите показват колко трудности имат хората с увреждания и не могат да се ползват изцяло от основните права, така както са разписани в Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Примахването на всякакви пречки, включително архитектурната среда, също борбата срещу дискриминацията, срещу тези хора в образованието, на работното място и прочие. Ние работим неуморно в предходния мандат 2014-2019 в тази област. Освен това, работихме за това Съюза да се присъедини към договор от Кеш, който осигурява достъп на хора с увреждания, незрящи, както и други хора, които имат проблеми с четенето до съдържание онлайн. Освен това, работим за това хората да могат да участват в европейските избори, както и в учебния процес. Ние ще обсъдим сега новата стратегия за хората с увреждания. Тя ще бъде оценена. Комисията в момента осъществява такава оценка. Комисията извършва и консултации сред различните заинтересовани страни по отношение на новата стратегия. Стивенс, бивш депутат, също работи по доклад, който изрази нашата позиция и беше прията резолюция по стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания след 2020 година. Също беше приета резолюция през юли 2020 година относно подкрепата на хората с увреждания и техните семейства по време на COVID-кризата. В новата стратегия се включват разнообразни идеи от различните заинтересовани страни. Днес този семинар ще бъде открит от комисаря Елена Дали. Тя отговаря за равенството. Приветстваме я с добре е дошла. Имате думата, госпожо комисар. Мис Дали, please press speak button. Госпожо Дали, моля да натиснете бутонът speak. You would you do? Ah, okay. It's not on. Perfect. We can see you. Чудесно, виждаме ви и ви чуваме. Благодаря ви и добър ден на всички. Радвам се на тази възможност да ви представям такошата ни действия по Европейската стратегия за правата на хората с увреждания в Комисията по петиции на Европейски парламент. За съжаление няма да мога да остана до края на семинара поради друг ангажимент. Вашата работа е много важна за хората с увръщания, разбира се, за техните семейства, които често се обръщат към вас с притесненията и оплакванията. Вашите, вашият принос и вашите коментари са много важни за Европейската комисия. Службите на Европейската комисия в момента изготвят новата стратегия за хората с увреждане, както знаете. Така че ще кажа няколко думи по процесата на консултация, че тече в момента. През месец юли обменихме мнение за новата стратегия в рамките на първият тур на консултации с заинтересованите страни. Някои членове на вашата комисия взеха участие в тази първа дискусия дискусия. Също така, чухме от други представители на Европейския парламент и на националните власти, на европейските, на държавите членки, от органи за гарантиране на равнопоставеността, от представители на гражданското общество, представители на рамката на Европейския съюз за прилагане на комисията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, различни специалисти. По-рано този месец публикувахме първоначалните си идеи за новата инициатива под формата на пътна карта. Тя беше публикувана онлайн и крайният срок за подаване на коментари е до краят на месец ноември, така че ви моля да дадете своя принос и също така да наскочите другите да го направят. Освен това представихме идеите си новата стратегия за новата на европейските институции в рамките на групата високо равнище за хората с увреждания. И се възползвам от всяка възможност да обсъдя тази нова стратегия с представителите на другите институции. Тези консултации с външните заинтересовани страни са много важни, за да определим приоритетите на тази нова стратегия. Тази стратегия и проучване, извинете, проучването, което вие ни представихте, също ни дава много важни елементи в подготовката на новата стратегия. Мога да потвърдя, че полагаме всички възможни усилия, за да може новата стратегия да е възможно най-добре съгласувана с конвенцията на ООН с правата на хората с, с увреждания. Новата стратегия ще засили социалното приобщаване сближаване и участието на хората с увреждания в обществото ще гарантира липса на дискриминация и пълно на техните права. Стратегия също така ще допринесе за изпълнението на Европейския съюз на Конвенцията на ООН и също така ще гарантира консолидиране на достижението на европейското право в това отношение. Също така ще вземем предвид различните ангажименти поети в рамките на договорите с функционирането на Европейския съюз, както основните права, Европейския стълб социалните права и целите за устойчиво развитие на ООН. Сега ще се спра на няколко основните области, които бяха отбелязани като приоритетни от заинтересованите страни и в момента обсъждаме възможността да бъдат включени в новата стратегия. Както безспорно сте се убедили по време на работата на вашата комисия, хората с увреждания продължават да са изправени пред редица пречки пред участието им в обществото. Достъпността изисква е, превенция и премахване на съществуващите бариери. Много беше постигнато до момента и има цял, цялостен набор от законодателство на Европейския съюз, като да гарантира достъпността. Е, въпреки това трябва да гарантираме, че тези законодателни разпоредби са консолидирани и се прилагат на практика. Хората с увреждания също така имат право да могат да се предвиждат, да предвижват свободно и да живеят където искат. Ето също трябва да се гарантира, че се спазва правото на пътниците да се гарантира достъп на хората до увреждания по цялата верига на транспорта. Подкрепа за мобилността и свободно предвижване на хората може да се гарантира и чрез повече напредък, както по отношение на картата за паркиране на Европейския съюз, така и по отношение на Европейската карта за хората с увреждания проекти, които вече са започнали. Хората с увреждания трябва също така да могат да вземат пълноправно участие в демократичният процес, включително и в е, изборите за Европейския парламент. Качеството, правото на достойно качество на живота и независим живот са основни права, заложени в Конвенцията на ООН и безкрайно трябва да се работи в това отношение. Достъпът до пазара на труда продължава да е сред основните предизвикателства за хората с увреждания. В това от тази гледна точка разработването и придобиването на нови умения за нов вид заетост е предварително условие за достъп до пазара на труда. Като това може да се включи чрез подкрепа за приобщаваща и недискриминативна форма на заетост. Това е от ключово значение и за бъдещето. Социалната економика играе специфична роля, която трябва да се вземе предвид и да бъде засилена. Едновременно свързано с това. Добре функциониращите системи за социална закрила са от ключово значение за защита на хората с увреждания от бедност и социално изключване. Но за да имат достъп до пазара на труда, хората с увреждания продължават да се сблъскват с много трудности. На първо място в достъпа до приобщаващо образование. Осигуряването на приобщаващо образование за децата с увреждания и достъп, достъп до висше образование на хора с увреждания е задължително предвидено условие за тяхното участие в обществото. Трябва да се обърне особено внимание на системите на здравеопазване, особено след слабостите и пропуските, които станаха ясни по време на кризата с COVID-19. Равнопоставеността и липсата на дискриминация трябва да станат действителност за всички. Директивата за равнопоставеността гарантира пълна равнопоставеност на, на работното място, но изключва всички останали области на живота. Ще спомена няколко такива области разглеждаме възможните бъдещи действия, с които бихме могли да допринесем за достъпа до правосъдие, свобода и сигурност за хората с увреждания, както и по-добър достъп до култура, развлекателна дейност, спорт и изкуство. Бъдещата стратегия с хората с уврежданията ще получи също така и усилия да насърчава правата на хората с уврежданията на световно равнище, или казвам с други думи, в контекста на международните проекти за развитие и в работата с държавите от кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се включат такива изисквания във всички програми на Европейския съюз, тъй като а, универсалният характер на тези права с от значение, за да се гарантират конкретни резултати и спазване на Конвенцията на ООН. Всички европейски институции и държавите членки на Европейския съюз трябва да, да поемат ангажимент да работят заедно в това отношение. Е, такъв силен ангажимент ще покаже също така, че и финансирането страна на Европейския съюз ще допринесе да за прилагане на конвенцията на ООН. А самият Европейски съюз трябва да служи за пример по отношение на публичната администрация. Очевидно е, че процесът за наймане на работа в, на хора с увреждани в Европейския съюз може да бъде подобрен, както и достъпността и приобщаването. Да знаем къде сме достигнали и да предложим нови законодателни мерки по етапът на ам, изпълнение на стратегията е важно, но за това трябва да сме наясно с постигнатият напредък на всеки един етап. За целта трябва да подобрим капацитета си да прилагаме и капацитета си за координация между различните институции. За целта трябва да вземем предвид и декларацията за правомощия, която засяга всички въпроси, свързани с конвенцията на ООН и трябва да отрази целият напредък постигнат от както Европейския съюз ратифицира конвенцията. Разбира се, ще положим усилия, за да гарантираме участието и консултациите с, на хората с увреждания и техните организации. Обедена съм, че заедно ще успеем да изготвим една цялостна стратегия, която ще защитава правата на хората с увреждания в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Thank you, thank you very much. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Вие ни представихте стратегията и аз съм убедена, че можем да работим заедно с нашата комисия за петициите. Сега ще дам думата на госпожа Лодингтън и професор Бродерик от университета в Мастрихт. Те ще представят проучването си Европейска стратегия за лицата с увреждания след 2020 година. Отдел граждански права и конституционни въпроси поръча това проучване. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Аз съм Лиса Лодингтън и ще представя накратко стратегията, разработена от мен и колегата Бродерик. Доктор Бродерик също се присъедини към нас. Целта на проучването беше да анализира сегашната стратегия и да формулира препоръки за новата стратегия. Проучването включва препоръки към Европейския парламент, Европейската комисия и други европейски институции, също така държави членки и заинтересовани лица. Препоръките са свързани с работата, която е необходима за подго... разработване новата стратегия, съдържанието и структурата на стратегията, необходимата структура и механизмите за изпълнение. С така. Първа глава представя проучването, във втора и трета глава се анализира сегашната стратегия, в това число съдържание, изпълнение и становищата на заинтересовани лица и становищата на европейските институции, гражданското общество. Глава 3 анализира основните постижения и недостатъци на сегашната стратегия, недостатъците, които трябва да се отстранят. В четвърта глава са представени предложенията и препоръките на основните субекти по структурата и изпълнението на новата стратегия. В пета глава се очертават препоръките. Що се отнася до постиженията на сегашната стратегия, отбелязваме, че на европейско ниво се осъзнават по-добре въпросите, свързани с лицата с увреждани. Приемането на ново законодателство включване на проблемите на децата с увреждане в политиките на Европейския съюз в някои области, като процеса на Европейския семестър и с изграждането на форуми за диалог с ключовите заинтересовани лица. Що се отнася до недостатъците, сегашната стратегия не беше преразгледана или променена, за да се отразят препоръките в заключителните наблюдения към Европейския съюз на комисията на конвенцията за лицата с увреждане през 2015 година и не са очертани е, недостатъците в стратегията и е, разликата, различията между нея и мерките, които са необходими, за да спази Европейския съюз е, конвенцията. Няма ясни насоки и критерии, свързани с стратегията и някои въпроси не бяха разгледани добре. Е, също така има нужда от повече данни за положението на лицата с увреждане. Трябва да се обърне повече внимание на проблемите, свързани с пола и няма достатъчно връзки с други области на европейската политика. Важното, важно също така е, че няма изходно проучване, на чиято основа да се направи оценка на постигнатия напредък. И също така не е ясно дали някои от европейските мерки са свързани с стратегията. Това затруднява оценката на стратегията. Сегашната стратегия няма свой бюджетен ред и няма орган за координация и наблюдение в комисията или в европейските институции и няма лица за връзка в различните генерални дирекции на комисията. Сега ще се спра на препоръките. Представяме 30 препоръки, обединени около 3 теми – структурата на новата стратегия, в това число обхвата и съдържанието, инфраструктурата, която е необходима, да се вгради новата стратегия на ниво Европейски съюз държавите членки и изпълнението и наблюдението на новата стратегия. Не е възможно да се разгледат всички препоръки, затова ще се спра на препоръките, отнасящи се до структурата на стратегията и нейния замисъл – и препоръките, свързани с изпълнението и мониторинга, както, и някои, ще се, както ще спре на някои отделни препоръки. Що се отнася до замисъла и структурата, стратегията трябва да преследва общата цел за изпълнение на конвенцията и това намира отражение в позицията на основните заинтересовани лица, като Европейския парламент. Европейската комисия в работната програма за 2021 година посочи, че ще представи нова стратегия, която да гарантира пълно спазване на конвенцията. Замисълът на новата стратегия би трябвало да включи привеждане в съответствие с други инструменти на ОНЕ, като целите за устойчиво развитие в дневен ред 2030 година. Освен това, връз... стратегията трябва да отчете заключителните наблюдения от е, Комитета на Конвенцията, отправени към Европейски съюз през 2015 година, както и е, нови заключителни наблюдения. Тези препоръки определят основната рамка. Ние предлагаме също така предпрепоръки за мерки, които да се предприемат сега за да положат основите и да гарантират добрата структура на структурата. Много от тези препоръки са също така много важни за изпълнение и наблюдение на стратегията. Първо, в съответствие с член 4 точка 3 на конвенцията, представителната организация на лицата с увреждания и други ключови заинтересовани лица трябва да участват в разработването на новата стратегия. Препоръчваме комисията да създаде форум за структуриран диалог и форума да бъде достъпен и е, всеобхватен, като гарантира, че лицата с различни видове увреждания имат адекватно представителство. Организации на лицата с увреждания също играят важна роля в е, наблюдаване на изпълнението на стратегията, като, на, като например чрез участие в комисиите за наблюдение, свързани с структурните инвестиционни фондове. Затова препоръчваме да създаде бюджетен ред в подкрепа на участието на тези организации, на организацията на гражданското общество в наблюдение на изпълнението на стратегията. Второ, преди да се приеме новата стратегия, комисията трябва да очертае ясно съответните правомощия на Европейския съюз държавите членки в областите, обхванати от конвенцията. По този начин би се приела една стратегия, която да зачита тези правомощия и която чрез обединени и съгласувани действия между Европейски съюз и държавите членки да улесни пълното спазване на конвенцията. Комисията трябва също така да публикува преразгледана декларация за правомощията, както препоръчва Европейския парламент. На трето място, комисията трябва да осъществи цялостен преглед на европейското законодателство и политика в светлината на задължението на Европейския съюз по конвенцията. Този преглед би трябвало да набележи съвместимостта между инструментите на Европейския съюз с Конвенцията на ОНЕ и областите, в които са необходими допълнителни усилия, за да има пълно спазване. Новата стратегия би трябвало, би трябвало да приеме график за значителни преразглеждания на съществуващата политика и законодателство светлината на набелязаните недостатъци. На четвърто място е много важно да се обърне внимание на обединяването на дезагрегирани данни за положението на лица с увреждания. С тези данни може да се даде принос при разработване на новата стратегия. Данните са изходната информация, на чиято основа да се направи оценка на промените и напредъка в новата стратегия. И на последно място, новата стратегия би трябвало да бъде придружена от пълен списък конкретни мерки, които да бъдат преразглеждани и актуализирани след средносрочна оценка. Списъкът с мерките би трябвало да включват ясни и измерими мерки, свързани с конкретен график и отговорни лица. Що се отнася до обхвата и съдържанието на новата стратегия, ние формулираме няколко препоръки. Те включват запазване на съществуващите приоритетни мерки и добавяне на нова приоритетна област, отнасяща се до права на гражданството това би трябвало да обхване политическото участие и свободното движение и преносимостта на социалната подкрепа. Мерките във всяка приоритетна област трябва да са ориентирани към предизвикателствата, пред които са изправени лицата с увреждания и техните семейства в сегашната пандемия. Препоръчваме и новата стратегия да приеме хоризонтален подход, за да се включат въпроси като полове и други хоризонтални области, да се обърне повече внимание на участването, цифровото включване и новите технологии, осведомяване, борба срещу стереотипите и стигмата. Що се отнася до вграждане на новата стратегия в инфраструктурата на Европейския съюз, ние повтаряме препоръките на много заинтересовани лица, като предлагаме всяка европейска институция и агенция да създаде е, лице за контакт, чиято отговорност е да следи за спазването на стратегията. Основното, основният център за контакт трябва да бъде Генералния секретариат на комисията. Препоръчваме да има подобни центрове в Европейския парламент и съвета. Те е, могат също така да е, бъдат, да изпълняват задачи, свързани с насърчаване на включването на проблемите на лицата с увреждания в нови политически инициативи, в това число законодателство. Препоръчваме създаването на междуинституционален механизъм за координация, в който да участват Комисията, парламента и съвета, чиято задача да е подпомагане на изпълнението на новата стратегия и конвенцията. На последно място препоръчваме стратегията да не бъде отделен инструмент – и да има взаимодействие и координация между новата стратегия и други европейски институции и програми. Препоръчваме всички програми за финансиране на Европейския съюз да бъдат достъпни и да включват гарантиран бюджет за достъпност. Благодаря за вниманието. Надявам се, че това, което представихме, ще ви бъде полезно. Благодаря, това беше много интересно. Сега ще дам думата на доктор Андрея Бродерик. Госпожо Уодингтън, вие говорихте от името на двете, така ли? Да, чудесно. Сега ще дам думата на господин Янис Върда Кастанис, председател на Европейския форум на лицата с уврежданията. Благодаря ви. Разполагате с 13 минути. Благодаря ви много. За мен е удоволствие да мога да говоря пред участниците в този семинар от името на Европейския форум на хората с увреждания. Този семинар не може да бъде по-своевременен, тъй като в момента се изготвя Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 година. И аз искам да благодаря на Комисията по петициите на Европейския парламент, че ни дава възможността да представим гледната точка на лицата с увреждания. Ние се намираме в преходен етап. Стратегията за хората с увреждания 2010-2020 е на път да приключи. Знаете, че се изготвя нова европейска стратегия, която да я замени социално-економическата и политическа среда – в която се изготвя тази а, стратегия, е напълно различна от а, средата, в а, която беше изготвена стратегията, която приключва. Ние трябва да имаме предвид всички ситуации, но на първо място трябва да отчитаме нарастването на неравенството в Европейския съюз, бедността и изключването стават все по-широко разпространени сред хората с увреждания. Хората с увреждания са сред групата граждани, които пострадаха най-много от пандемията. И Както беше правилно казано от професор Уелингтън, ние трябва да направим така, че новата стратегия да доведе до изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тази нова програма, според нас, трябва също да обърне внимание на всички сфери на живота, на мъжете, на жените, на момчетата, на момичетата с увреждания и да обхване поне следните моменти. На първо място да се сложи край на сегрегацията, да се гарантира добро качество на живота достъп до приобщаващо образование, социално приобщаване, живот в общността, заетост и социална закрила. И разбира се, да се сложи край на сегрегацията в институции. Хората с увреждания имат правото да живеят самостоятелно. На второ място, свобода на движение. Хората с увреждания трябва да имат свободата да живеят, да работят, е, да пътуват, да учат, е, да участват в обществения живот, в е, която и да е държава на Европейския съюз, без да губят своите права или финансова подкрепа. Това в момента не е така, поради множеството пречки, включително такива свързани с достъпността. На трето място, да се насърчи равенството на хората с увреждания и закрила срещу всякакви форми на дискриминация, насилие или злоупотреби. На четвърто място, глобално лидерство – Европейският съюз трябва да допринася за спазване правата на хората с увреждания в международните отношения, в ООН, в Съвета на Европа, в всички международни институции, включително и в хуманитарните дейности. На пето място да дадем пример като публична администрация. Институциите на Европейския съюз, е, органите, агенциите на съюза трябва да гарантират правата на хората с увреждания в е, своята работа. Например, е, намеки на работа, както и да, им, да бъдат те сред бенефициерите. Както беше казано вече, да бъде преразгледан списъка на компетенциите на Европейския съюз, трябва да има също списък на компетенции в държавите членки. Трябва да се отчита факта, че всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ратифицирането на допълнителния протокол с нова програма трябва да гарантира никой да не бъде забравен, да се обърне внимание на множествената дискриминация – и за конкретните предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания, които са изправени пред множество форми на дискриминация. Например, жените с увреждания, момчета и момичета с увреждания, хора от различни а, раси, етнически малцинства, а, хора от общността ЛГБТИ, хора в напреднала възраст. Стратегиите трябва да обхващат въпросите на хората с увреждания и да ги включват в всички сфери на политиката. И да се предприемат мерки срещу новите предизвикателства и конкретните нужди на хората с увреждания в Европейския съюз. Необходимният е нов подход действително и цяло да се приложи Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Трябва да се създаде нов механизъм за координация и мониторинг, както беше казано преди малко. в съответствие с конвенцията и с международно признатите парижки принципи. Но най-вече трябва да бъдат, да бъдат прилагани на практика и да се следи за постигнания напредък. Също координационен механизъм между институции, като комисията, парламента и съвета е необходимо да бъде създаден. Самият съвет е, трябва да подчертая, е, че няма координиращо звено. А съветът е много важна институция на Европейския съюз. Е, няма секретариат. Не е много прозрачна институция, що се отнася до правата на хората с увреждания. Всички тези механизми трябва да бъдат приложени на практика, за да се гарантира отчетността, координацията и бързото изпълнение на законодателството и на политиките. Ние предложихме в началото на мандата на председателството да се отправи силно послание – към европейската политическа система, към държавите членки, към европейското общество, че правата на хората с увреждане ще бъдат високо в дневния ред на Европейския съюз, но ние трябва да създадем вътрешни механизми, координационни звена, както споменаха. Можете ли да се представите, че комисарят, отговарящ за равенството, няма координационно звено в Генерална дирекция правосъдие. Преди да приключа изказването си, искам да благодаря на Европейският парламент, на вашата комисия по петициите, както и на всички членове на Европейския парламент, които участват в интергрупата по въпросите на хората с увреждания, които са изключително активни и оказват подкрепа за правата на хората с увреждания. В заключение, не можем да си позволим да загубим натрупаната инерция през последните 10 години, но не бива да забравяме и за новата ситуация, която е заплашителна. Тя застрашава хората с увреждания, застрашава техния живот и поминък, способността им да се справят с своите лични и обществени потребности. Европейският форум на хората с увреждания има членове в целия съюз и ние активно ще продължим да работим за силна програма за хората с увреждания. И на последно място, госпожо председател, само преди няколко дни Европейската комисия публикува предложение за вакцинирането и това съобщение беше изпратено на Европейският парламент. Ние сме силно против, защото там не се споменава изобщо вакцинирането на хората с увреждания приоритетно. Искам да се обърна с апел към парламента отново да подкрепи нашите действия. Благодаря ви, господин Варда Кастанис. От страна на Комисията по петициите ние ще следим много внимателно искането ви относно приоритетно вакциниране на хората с увреждания. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Емили О'Райли европейски омбудсман. Благодаря ви, че приехте нашата покана за участие в семинара ни. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията по петиции за това, че организираха този важен семинар, е посветен на новата стратегия за хората с уврежданията. Радвам се, че това събитие се провежда днес в цифров формат. Мисля, че пандемията много ясно ни показа, че имаме нужда от иновации, че много бързо сме способни да, да постигнем тези иновации, когато се сложат пречки пред, пред нас и смятам, че това ще ни даде възможност да дадем сметка, че и хората с увреждания се сблъскват с толкова много пречки и колко ефикасно можем да работим чрез новаторство, за да ги премахнем. Ще ви дам гледната точка на омбудсмана по темата и ще ви дам конкретни с, с примери и конкретни случаи, с които се занимаваше моята служба. Качеството си на европейския омбудсман, моята служба се занимава занимават средно с 2000 жалби, подадени годишно срещу институциите, органите и службите и агенциите на Европейския съюз, включително и жалби в областта на достъпността на хората с увреждания. Също така имам и правомощия да провеждам разследвания по собствена инициатива. Моята служба, както знаете, в момента председателства с, рамката на Европейския съюз за прилагане на конвенция на ОНЕ за правата на хората с увреждания, която която включва Европейският парламент, Европейската агенция за основните права и Европейският форум на хората с увреждания, който току-що беше представен от господин Фарда Кастанис рамката, заедно се свърза с комисарията Дали и изпрати своята позиция за новата стратегия. С радост приехме поканата да проведем диалог с комисария през месец юли. Мисля, че от името на цялата рамка мога да кажа, че много се радваме на диалог с Европейската комисия, на днешния семинар и не очакваме по-нататъчно тясно сътрудничество за в бъдеще. Също така приветствам новия тур на публични консултации по стратегията, който беше обявен преди две седмици участници. Нашият принос, както и приносът на 2500 други участници, беше направен още миналата през на тази година. Критерии за всяка една дем... запазна марка на всяка една демокрация е равното отношение към всички. И здравето на всяка демокрация може да се измери е, в степента, в която дава възможност на най-уязвимите да участват по възможно най-пълноправен начин в живота на тази демокрация. Пандемията обаче ни показва колко е голяма разликата между амбициите и действителността. Да, всички пострадаха по време на този период, но най-много пострадаха хората, които и без това се намират маргинализирани в обществото, било то заради възрастта си, защото са бедни, защото страдат от физическо или умствено увреждане, защото са бездомни или безработни. И ако има нещо положително от пандемията от COVID-19, то ще може да изиграе ролята на катализатор за бъдещи промени в обществото. Разбира се, законодателната дейност е основата на тази промяна, но истинското въздействие се усеща чрез ежедневна съдебната дейност на европейските институции, защото именно по този начин Европейския съюз трябва да гарантира правата на хората с увреждания чрез влиянието си върху държавите членки и като служи за пример по начинът по който организира собствената си администрация. По първата е, тема бих искала да покажа каква отговорност носи Европейския съюз е, чрез един случай, с който се занимавах, свързан с е, използването на средствата на Европейския съюз. И това е много важно, за да се направи оценки как могат да се използват европейските средства за бъдеще. През 2018 година получих жалба за начинът по който Европейската комисия е отговорила на е, изказани притеснения за твърдения за нарушаване на правата на човека в институции, които са получили европейско финансиране. Става въпрос за структурния инвестиционен фонд, който обхваща няколко стотин милиарда евро. След провеждане на разследване на жалбата се обърна с Европейската комисия с предложения за подобрения и те включват да се потърси и да се спазват изискванията на комисията на Конвенцията на ООН за ръководни насоки, че европейски средства не бива да се използват за поддържане на настоящи институции, а по-скоро трябва да се случат върху деинституционализацията. На второ място трябва да се запълнят настоящите пропуски, да се гарантира, че а, начинът по който се разходват европейските средства напълно отговаря на конвенцията на ООН. И на трето място трябва да се наблюдава до каква степен държавите членки на Европейския съюз и техните власти се придържат към изискванията на процеса за деинституционализация. Европейската комисия отговори положително на моят предложение мнение, че европейските средства, доколкото е възможно, не бива да се използват за поддържане на институции, а би трябвало да се използват в подкрепа на деинституционализацията. Европейската комисия също така изказа големи амбиции за бъдеще в това отношение и заяви, че предложенията за програмния период 2021-2030 година допълнително засилват прехвърлянето на вниманието от институциите към грижа за хората с увреждания в семейна среда и в общността. Моята служба следи отблизо напредък и се надяваме Европейската комисия да удължи на своите ангажименти през едните години. Вторият начин, по който Европейския съюз трябва да прилага конвенцията на ООН, чрез собствената си инвести... институт администрация, т.е. като служи, служи за пример при спазването на нуждите и правата на хората с увращания. Ако Европейският съюз не прави това, което проповядва, няма как да има нужната авторитет, когато му прави изисквания към държавите членки. Ето защо трябва да насърчаваме приобщаване и участие на хората с достъпност на хората с увреждания до всички работни места и да приобщаваме да, хората с увреждания в всички политики и всички законодателни решения, които се взимат. Моята служба го направи чрез разглеждане на различни жалби в миналото. Например, разгледахме въпроса как Пътната комисия гарантира, че вебсайтът е на самата комисия на различните агенции са достатъчно достъпни. И също така, как в рамките на пандемията с COVID-19 се дава отговор на специфичните нужди на служителите на Европейската комисия с увреждания. И също така, насърчаваме участието на служители с увреждания в процедурата за провеждане на конкурси за наемане на служба в Европейската служба по персонала. Моята служба също така е, отговори на притесненията, повдигнати от е, Комисията на ООН по отношение на европейските училища. Комисията отбелязва, че не всички е, деца с, и учещи с увреждания получават на разумни пари, който им даде възможност да имат достъп до приобщаващо качествено образование в европейските училища и че европейските училища не спазват клаузата за неизключване. Въпреки, че европейските училища са вътрешно съмещо правителствен орган, а не Европейска институция, комисията все пак участва чрез финансиране и чрез участието си в управителният съвет на европейските училища и бяха постигнат напредък в това отношение. Въпреки няколко примера за това как се постига напредък поетапно, за да може Европейската комисия да прави това, което Европейския като цяло да прави това, което проповядва. Но с пандемията от COVID-19 трябва да, да Европейската комисия трябва да си, да си даде сметка, че сега е моментът за реална промяна и сега е момента да се поемат амбициозни предложения. Мисля, че последните няколко месеца показаха на обществото какви, под какви реални предизвикателства са изправени големи групи от нашите съграждани и смятам, че това ще даде възможност на всички нас да положим повече усилия. Ще повторя и това, което нашата служба предложи в рамките на публичната консултация. Смятаме, че новата стратегия трябва да включва ангажимент от страна на Европейската администрация да се превърне в модел за подражание при наемането на хора с увреждания и насърчаване на приобщаването и достъпността да гарантира, че европейската публична администрация се стреми към високо, възможно най-високи стандарти за достъпност. Всички интернет страници на Европейския съюз трябва да са напълно достъпни за хора с увръщания. Стратегия също трябва да, трябва да гарантира съвместно с компетентни национални органи, че европейският бюджет се, разхожда се разходва по начин непълно съвместим с конвенцията на ООН за правата на хората с увръщания. Трябва също така да има ясна методология за за отчитане на напредъка. Както показва академичното проучване на професор Уалингтън и професор Бродерик, поставането на е, уместни показатели от самото начало ще бъде много успешно и за анализ на отправната гледна точка. Благодаря ви за днешният е, дискусия. Благодаря на Европейската комисия за това, че работи по изготвянето на новата стратегия за хората с увражданията. Благодаря ви. А сега давам думата на Йоанис Димикра Тополус, който е научен съветник на Европейската агенция по основните права. Разполагате с 13 минути. Благодаря много. Благодаря на госпожа Монсерат и Комисията по петиции. Благодаря ви и за сътрудничеството с, с нашата агенция. Благодаря на комисаря Дали за това, за работата по рамката. Работата на Европейската комисия по предишната стратегия доведе до няколко положителни промени в законодателството. Акта за достъпност, директива за достъпност на вебсайтовете и мобилните приложения на публичните органи, преработването и приемането на законодателство за воден, въздушен и сухопътен транспорт и мандата за стандартизация за достъпност. Новата стратегия е възможност за още напредък в области, някои от които бяха включени в препоръките на Комитета по конвенцията от 2015 година, например, като разширява приложното поле на акта за достъпност, като се забранява дискриминация въз основа на а, увреждания, като се включват правата във всички а, области, рав, равенство на половете, права на детето и така нататък, и адаптиране към нови политически области, като беженци и мигранти с увреждания, и подпомагане на взимането на решения и не на последно място новите технологии. Разбира се, в стратегията трябва да се спомене за участието на лицата с увреждания във всички дейности, които ги засягат. Аз ще спомена 6 области, които за нас са особено важни за следващата стратегия – ще започна с последната, именно епидемията и въпросите свързани с епидемията бяха споменати от преждеговорившите. Ние из, излизаме с редовни информационни бюлетини за епидемията и в тях анализираме въздействието върху основните права лицата с увреждания са несъразмерно повлияни и засегнати. няма достъп до личен асистент. Мерките за социална дистанция задълбочават и изолацията им. Предоставянето на услуги в домовете е, са засегнати има опасност от загуба на доход. Новата стратегия, според нас, трябва да споменава конкретно въздействието на пандемията и да се обменя положителен опит по мерки предприяти в различни държави членки, но също така и като се предлагат конкретни мерки в условия на извънредно положение. По-нататък въпрос свързани с институционализацията. Проучванията показват, че повече от милион европейци с увреждания, особено нези с психосоциални и интелектуални затруднения, продължават да живеят в институции. Новата стратегия трябва да включва ангажимент за преодоляване на институционализацията. Тези лица трябва да живеят в общността, трябва да се променят и нагласите. Лицата с увреждания трябва да бъдат признати за субекти с право. Те трябва да живеят с достоинство и да бъдат включени в общността. В миналото, както отбеляза омбудсмана, Структурните инвестиционни фондове, за съжаление, се използваха за запазване на институциите. Новата стратегия трябва да включва разпоредби, които от една страна да не допускат използването на европейски фондове за нови или съществуващи институции и второ да се използват фондовете за насърчаване на живота в общността. Новата стратегия за тази цел трябва да споменава активното участие на представителните организации на лицата с увреждания при разработването и наблюдението на фондовете. По-нататък, участието. През последните години нещата се подобриха от гледна точка на физическата достъпност и премахването на правни пречки пред правото на гласуване. Има, остават обаче правни физически проблеми. Новата стратегия трябва да насърчава правни практически мерки за пълно гарантиране на всички лица с увреждания да гласуват и да се кандидатират в целия Европейски съюз. Четвърто, участие на лицата с увреждания в разработването на европейската политика и законодателство. За да се реализира принципа нищо за нас бед нас, новата стратегия трябва да се основава на участието на лица с увреждани и представителните организации в процесите на взимане на решение. Стратегията би трябвало да призове институциите да привличат лицата с увреждания, да работят с тях. И тяхното участие в разработването на новата стратегия е, сам, е само по себе си добър пример. Петия въпрос е свързан с медиите. Основните медии могат да играят много важна роля за подобряване на живота на лицата с увреждания по два начина. Първо, като осведомяват за лоши институционални практики и също така като променят нагласите за независим живот в общността и положителното участие и принос на лицата с увреждания към обществото. На шесто и последно място събиране на данни. Предишните оратори Лиза Лодингтън и омбудсмана говориха за това. И всички знаем истината, ако не можеш да го измериш, не можеш да го управляваш, стратегията трябва да може да се измерва възоснова на критерии а, и индикатори. Имаме уникалната възможност Европейския съюз да събира системно данни, които са дезагрегирани, съв и сравними за Европейския съюз, за да се измерва напредъка във времето. Не само напредък по отношение на крайния продукт, но и по отношение на положените усилия и вложения. Това, разбира се, предполага определенето на конкретни целеви стойности и е, отговорни лица. Какво ще се прави, кой ще го прави и в какви срокове това предполага широк гама от правомощия, както на ниво държави членки, така и на ниво Европейски съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз, казва председателката. Сега ще дам думата на последния оратор, доктор Ролф Смахтенберг. държавен секретар Федералното министерство на труда и социалните въпроси, представител на германското председателство на Света на Европейския съюз. Добре дошъл и заповядайте. Много добре го произнесохте. Уважаема госпожо Монсерат, уважаема госпожо Дали, уважаема госпожо Охайле, уважаеми господин Вадър Кастанис, уважаеми членове на Комисията по петиции. Благодаря ви за това, че Комисията по петиции тази година избра темата за правата на хората с увреждания за своята дейност и за това изслушване. И че съвсем ясно се занимава с а, начинът по който се прилага комисията, а, комисия, извинете, на ОНЕ с правата с, с правата на хората с увреждания. И тук съм напълно съгласен с това, което каза точно преди мен господин Димитракополус. Става дума за прилагане на права тъй като всеки един човек с увреждане има права и това много ясно го заявихте в изказването си, ясно става и от а, семинар, който се провежда днес. Съветът винаги се е подкрепил на насърчаването на правата на хората с увреждания, подкрепил е също така и стратегическото планиране страна на Европейската комисия. Това е съществено значение за ролята на Европейския съюз съгласно разпределението на правомощията и усилията, които се полагат за, за обмен на най-добър опит между държавите членки и спазването на международните ангажименти, които са поели по възможно най-съгласуван начин. Целият Европейски съюз, както и всяка една от държавите му членки, е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. А през 2017 година беше прият Европейският стълб социалните права с ясните му 20 принципа. И двете заедно изпълненията им създават обща рамка и обща насока за правата на увреждането, но и общо задължение, тъй като и двата документа са много прецизни, много изчерпателни и определят различните аспекти на, социалното, на социалния съвместен живот и политическите му аспекти. Съгласен съм и с господин Вардакастанис. днешния семинар е много своевременен, тъй като се разглежда новата стратегия за правата на хората с увреждания за период 2020-2030 година. Очаквам с нетърпение резултатите от течащата публична консултация с различни заинтересовани страни из целият Европейски съюз очевидно е, че ще получите много ясни отговори, много ясни насоки. Пандемията от COVID-19 беше и си остава за всички нас, но в особено голяма степен за хората с увреждане огромно предизвикателство, както казаха и ораторите преди мен. И ето защо нашият отговор на пандемията трябва да бъде възможно най-приобщаващ. Трябва да се гарантира равнопоставеност на хората с увреждането. Става въпроса за основни правила и осигуряването на тази равнопоставеност да се благодетелства цялото общество. Искаме е, на всички деца, включително и на хората с увреждания, се даде възможност да разгърнат пълният си потенциал. Всеки, който може и иска, трябва да има възможност да учи или да има професионална кариера по свой избор. Става дума за приобщаване в най-общият смисъл на думата. И от тази гледна точка съвета и Европейския парламент са дългогодишни партньори в борбата за равнопоставеност на хората с увреждания. С удоволствие припомням, че в това отношение приехме два много важни документа наскоро, а именно е, директивата за достъпност на веб страниците, както и Европейския законодателен акт за достъпността. Тези два законодателна акта ще променят съвсем конкретно ежедневието на милиони европейски граждани. Едновременно с това те са и ясно доказателство за ангажиментите и задълженията, които заедно сме поели чрез ратификацията на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. А за мен и от германска гледна точка това е доказателство как Европейския съюз може да даде импулси, които са много важни за държавите членки. И съм убеден, че в много отношения можем да се получим от държавите членки, които положително възприемат импулсите, идващи от Европейския съюз. Мога да ви уверя, че защитата на хората с увреждания е много важна тема за немското председателство. Искаме в, да подкрепим по всякакъв възможен начин стратегията за периода 2020-2030 година. Много щяхме да се радваме, ако тази стратегия беше вече подготвена, тъй като щяхме да можем да я обсъдим по време на германското председателство. Но добрите неща отнемат време, все още се подготвя стратегията и това е чудесно, но все пак искаме да включим темата в дневния ред на работната група на Комисията по социални въпроси. Надяваме се обменът и публичните консултации, които провежда в момента Европейската комисия, ще доведе до полезен принос, който ще може да използва комисарят Дали. Също така, ще поканим Европейската комисия да представи на съвета ЕПСКО през декември постигнатите резултати от тази консултация. Радваме се, е, че стратегията ще даде нова насока от страна на Европейската комисия за това как можем по-добре да работим заедно за прилагане на Конвенцията на ОМН за правата на хората с увреждания. С удоволствие ще е, кажа няколко думи за прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания за период 2010-2020 година в Германия една от основните елементи за, за пълноправно участие на хората с увреждания в социалния и политически живот е гарантирана тяхната равнопоставеност. И това в, в, в Германия се осъществява чрез закона за равността на хората с увреждания, който трябва да гарантира пълно достъпност всички тези хора. На първо място на федерално равнище се оказа, че това никак не е лош, никак не е лесна задача, защото има много държавни сгради, които са с тесни коридори, стръмни стълбища и а, с, не, незабавно се заехме с ремонтиране на отчасти или цялостно реновиране на тези сгради. Има също така изисквания за всички нови сгради да отговарят на пълно изискванията за достъпност. Към момента сме направили проверка на 7000 сгради възоснова на списък от критерии за е, различни бариери, като основната цел е да се гарантира, че всички сгради е, са лесни за намиране и че има много ясен път за следване в рамките на самата сграда. Мога да ви дам много конкретен е, пример с това, че в моето министерство имаше такава проверка, колко време отнема да се, да се стигне от един кабинет до друг. Това са много конкретни примери, които отнемат много работа, много време, но ние ще положим нужните усилия, за да ги постигнем. Също така са предвидени нужното прилагане на законодателството на национално равнище в единното законодателство, но също така е важно да има и възможност за ход с увреждания да се оплачат в случай, че техните права са били нарушени. За целта сме създали специфичен орган за разрешаване на споровете по съвместно съгласие, като процедурата на, обръщ... на обръщане към този орган за помирителен орган е безплатен ясен, а опитът ни показва, че много хора с увреждания предпочитат да не започнат, да не, се, да не подават жалба в съда, тъй като обикновено посолствата са много дълги и мъчителни за тях. Също така се разглеждат прилагането на стратегията с възможно най-широка публична консултация, като има механизъм за прилагане, механизъм за контрол и механизъм за наблюдение. Централният инструмент за прилагане на конвенцията на ООН в Германия е националният ни план за действие. Той беше прият по-рано и през 2016 година беше преразгледан, беше изготвен нова версия на плана за действие и много от целите му вече бяха постигнати. Това е изчипателен документ, в който има различни цели, но сега основната ни цел е цифровизацията. А, едновременно са това всички възможни усилия на всички равнища, на равнището на провинциите, на областите, общините, уч, учебните институции да разработят собствени планове, и към момента имаме над 100, имаме 109 такива плана, които се намират на нашия вебсайт. Надявам се по този начин Германия може да служи за пример на европейско равнище. В рамките на борбата с пандемията от COVID-19 взехме поредица от специфични мерки за, за хората с увреждания, като например фин, фин, финансовото обезпечаване на доставчиците на социални услуги. Точно в моментите, в които поради социалната дистанция да нямаш как да продължат нормално със своята работа, затова беше много важно да се гарантира тяхното финансиране. И всъщност днес на равнището на федералното правителство взехме решение да продължим тази финансова подкрепа поне до месец март до година. Има възможност тази подкрепа да бъде удължена и по-дълго, като целта е да се гарантира на всички тези доставчици, че имаме нужда от тях и че те предоставят важна помощ на обществото. Дами и господа, радвам се за тази възможност да обсъдим темата с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на човека в Комисията по е, петиции. Ще продължим да работим съвместно с Европейския омбудсман и Европейската е, парламент в рамките на Европейската рамка за правата на хората с увреждания. Така че още веднъж най-сърдечно бих искала да ви благодаря и очаквам с нетърпение е, заключението на нашата днешна дискусия. Благодаря ви. Thank you, thank you very much. Благодаря ви много. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Разполагаме с време до 18.45. Ще ви дам думата някъде до 18.35, за да оставим поне 10 минути на ораторите, за да могат да отговорят на въпросите ви. Господин Ким Порополус от е, групата на е НП има думата. Благодаря, госпожа председател. Относно а, е, вакцинацията, хората с увреждания са преди всичко хора. Стратегията е средство за справяне с много сложни задачи. Хората с увреждания живеят в различни условия в държавите членки. Необходимо е по-добро синхронизиране Някои държави членки са по-напред от другите. Ние искаме да имаме обща политика. Надяваме се новата стратегия да допринесе за това. Някои от средствата от Европейския съюз все още се инвестират в действия, които не са в съзвучие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. ние трябва да обърнем внимание на натрупаната добра практика. Всички държави членки трябва да възприемат подход за включване на въпросите на хората с увреждания във всички политики, да има ясно заложени цели, да има планирани действия с срокове и достатъчно ресурси, Трябва да се отчитат потребностите на хората. Трябва да не се допуска дискриминация. Трябва да има добре действащи механизми за мониторинг. Трябва да бъдат ангажирани повече хора с увреждания при извършването на консултациите, защото става дума за нашите права. Аз считам, че хората с увреждания преднамерено са неактивни. Трябва да се овластят хората с увреждания. Стратегията иначе няма да може да се реализира. Трябва да се гарантира равноправен достъп до образование, до заетост. Трябва да бъдат защитавани правата така че нека да не пропускаме тази ценна възможност и ние сме готови да работим съвместно, за да постигнем тези резултати. Благодаря ви много. Господина Анжел Марк от групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на комисаря Дали за широко обхватните консултации по стратегията за правата на хората с увреждания. Искам да благодаря и на Комисията по петициите за организирането на този семинар. Искам да благодаря и на ораторите, които представляват научните среди, гражданското общество, Европейският омбудсман, европейските агенции, има също и представител на съвета в лицето на председателството, германското председателство на съвета. Хората с увреждания все още са изправени пред много дискриминация и недобро отношение, което затруднява личното им развитие, професионалното им развитие. Ние сме говорили за това, ние имаме европейско законодателство за борба срещу дискриминацията, но това не е достатъчно. Съгласен съм с много от изказалите се, че е необходимо да се направи повече. Акцентът се поставя върху заетостта, върху дискриминацията в, на пазара на труда. Мисля, че Европа трябва да действа по-бързо, Имам предви 27-те национални правителства. От 2008 година а, има хоризонтална директива за борба с дискриминацията, гласувана от съвета. Ние се нужда... Тя е блокирана, извинете, в съвета. Ние се нуждаем от задължително законодателство за борба срещу дискриминацията. И ние имаме нужда от тази директива. Надявам се скоро да бъде деблокирана. Въпросът ми е към представителя на съвета на германското председателство. Дали германското председателство подкрепя инициативата, както каза комисаря Дали в началото, да постигнем напредък? Дали германското председателство ще допринесе да се деблокира ситуацията или а, дали ще запази текста от 2008 година или по-скоро би поискало от Европейската комисия да излезе с нов текст? Това е първият ми въпрос. Сега имам въпроси, свързани с дискриминация на пазара на труда. Имаме директивата за равно третиране. Знаем, че има все още проблеми, свързани с изпълнението и в държавите членки. Оставам с впечатлението, че комисията е доста плаха по този въпрос. Съгласен съм изцяло с госпожа Орайли и други, че е време да се предприемат действия, че трябва да премахнем пречките, които съществуват все още пред хората с увреждания, пречки, пред които те са изправени ежедневно, като разлика в заплащането, също проблеми свързани с кариерното им израстване – също липсата на хора с увреждания на високи постове, също въпроса за качественото образование беше споменат и други проблеми, свързани с дискриминация, свързана с пазара на труда. Доста често хората с увреждания са в отделни цехове доста често те нямат равнопоставен достъп до пазара на труда, така че остава да се свърши още много работа. Разполагаме с инструменти за повече прозрачност и повече равенство на пазара на труда. Ще спомена някой от тях. Комисията е готова да предложи директива за прозрачност в заплащането, Днес комисията представи правна уредба за минималните заплащане, което е положително. Европейския съюз трябва да ратифицира Истанбулската конвенция. Освен това, трябва да се преразгледа и директивата за равното третиране. Това са някои от конкретните мерки, които могат да ни предвижат във вярната посока. Имам и въпрос към госпожа Лиза Уедингтън в отличната си презентация, за което много ви благодаря, госпожа Уадингтън. Вие казахте, че има много празнини, които трябва да се запълнят в настоящата стратегия за хората с увреждания. Кои точно са тези недостатъци, кои са най-неотложни според вас за да могат тези празнини да бъдат запълнени в новата стратегия. Вие споменахте още нещо липсата на съгласуваност с други политики на Европейския съюз в настоящата стратегия. Вие подчертахте важността за един хоризонтален подход. Има три стратегии за равенство, за равенство между половете, която беше представена скоро. През ноември ще има също а, стратегия за равенството на ЛГБТИ лицата. Сега говорим за стратегията за хората с а, увреждания. Считате ли, че има риск да няма съгласуваност между тези стратегии и а, как виждате къде виждате най-голямата опасност от липсата на съгласуваността? За мен този семинар е много важен, тъй като в комисията по заетостта аз съм докладчик в сянка по доклад свързан с заетостта в светлината на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И този семинар ще ми помогне много. Благодаря ви. Госпожа Зданока има думата. Добър вечер. Чувате ли ме? Аз представлявам групата на зелените. И от името на групата би искала да благодаря на комисария Дали, председателя на Европейския форум за лицата с увреждания господин Варда Кастанис, на всички оратори и експерти. Вие предоставихте много пълна и полезна информация. Аз имам един въпрос към професор Лиза Лодингтън. Вие споменахте идеята за гражданство във връзка с уврежданията. Утре имаме съвместно заседание и изслушване на четири комисии с комисията по петициите. Там получаваме много петиции във връзка с лица без гражданство, права на гражданство, пресичане на граници. Бихте ли казали малко по-подробно какви специални, какви особени програми, какви специални програми сте се натъкнали в хода на проучването? Думата има господин Кошо от НП. Hello, мистер Коса. Господин Коша, бихте ли натиснали бутона Speak? Докато изчакваме господин Коша, ще дам думата на, представител, на, на друг представител на НП. Добър ден! Най-напред искам да благодаря на Комисията по петициите за този семинар – Имаме много доклади, не само стратегията. Имаме също работа по въпросите на хората с увреждания и в Комисията по заедостта. Приехме също стратегията за равенството между половете – сега се обсъжда и новата стратегия за хората с увреждания, така че е много подходяща момента за представяне на изследването от професор Ладингтън. Също споделям това, което беше казано от комисаря, от омбудсмана. В Европейския парламент вече от месеци подчертаваме какво според нас трябва да съдържа тази стратегия. Трябва да се включи въпроса за равенството между половете, да се обърне специално внимание на жените с увреждания. Те имат проблеми не само свързани с образованието, заетостта, но също и с здравеопазването и прочие. Въпроса за достъпността, тя трябва да е не само физическа, но е цифрова. Така че сега е подходящ момента е да говорим за този въпрос. Европейския акт за достъпността е на лице – ние искахме да се даде възможност за достъп до микропредприятия, достъп при ползването на обществения транспорт и прочие. Тук се говори за приобщаващо образование. Повечето от държавите членки обаче трябва да положат повече усилия, да окажат повече подкрепа за гарантиране на това приобщаване – Необходимо е да се събират данни, трябва да имаме показатели, за да знаем дали се постига напредък или не в Европа по този въпрос. Също достъпа до правосъдие трябва да се има предвид. Разбира се, за преодоляване също на всички пречки пред хората с увреждания, когато трябва да гласуват. Това са теми, които са на вниманието на комисията по петициите. Също трябва да се имат предвид и специфичните здравни нужди на жените с увреждани. например, когато искат да се направят мамография, се оказва, че апаратурата не е пригодена за техните нужди. Сега при COVID виждаме, че те сериозно са засегнати. Затова моля комисията и държавите членки да обърнат внимание на този въпрос. В Испания имаме определен модел – и сега този план за възстановяване на Европа трябва да обърне внимание на модела на социалната економика и а, с особено внимание към хората с увреждания. Аз изцяло вярвам, а, че тази комисия ще бъде двигател по този въпрос. Питам комисията и съвета какво може да се направи, например, за маските за хора, които са аутисти или имат проблеми с слуха. Трябва да им се осигурят прозрачни маски, без да се излага на риск здравето им. Това ще помогне много на хората, които използват жестомимичният език за комуникация. Европа трябва да е водеща чрез тази стратегия, както винаги до сега, що се отнася до запазване на правата на хората с увреждане. Благодаря ти, Роса. Сега давам думата на господин Коса имат... Думата има господин Коша. Благодаря. Аз съм съгласен с Роза относно предизвикателствата. Що се отнася до днешния семинар, благодарим за доклада, който синтезира по много добър начин извършената през последните години работа стратегията, политическите проблеми. За съжаление, звукът е твърде а, лош, за да се превежда. Бяха споменати доста предложения и доста препоръки, като например Европейският съвет за достъпността, но за съжаление аз не мога да взема ясна позиция по въпроса. Но по отношение на петициите, Различните петиции ни показват, че в Европейския парламент трябва да положи усилия, за да даде отговор на предизвикателствата. Надявам се, че ще отговорите на някои от въпросите. Комисията по петициите играе лидерска роля. и Знам, че в тази комисия винаги е имал подкрепа за лицета с увреждания. По тези въпроси е свършена сериозна работа в европейските институции. Благодаря. Думата има госпожа Хема. Добър ден, госпожо Кема. Бихте ли натиснали бутона Speak? Ms. Gemma, could you please press speak button? Призив към госпожа Гема да натисне бутона Speak. Okay. Okay, there is a lot of... Uh... Въпросите са многобройни, за това ще дам думата Първо на госпожа Имакулада Пасенсия. Тя замества госпожа комисаря Дали. Членовете на комисията зададаха въпроси към всички вас, за това ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Чувате ли ме? Да, действително бяха зададени много въпроси. Повечето от тях адресирани към експертите, разработили проучването, но ще се опитам да се спра на някои от конкретните въпроси. Аз бих искала първо да се спра на въпроса, свързана с директивата 2071 за защита срещу дискриминация в, в, при заетостта. Комисията осъществява наблюдение на директивата. Ние подготвяме доклад за изпълнение на директивата, както и директивата за равенство на расите. Докладът е предвиден за 2021 година. Там ще се посочат постиженията и напредъка. Наясно сме с това, че е необходимо да, се, да има яснота по защитата, която директивата осигурява. Ние водихме разяснителна кампания по заетостта. Бяха проведени семинари за осигуряване на достъпна среда Публикувани са насоки и ние ще продължим да улесняваме прилагането на принципа за разумно достъпна среда. Аз мисля, че ние имаме добра система за достъпност с пряко задължение към економическите субекти, като различни директиви и регламенти. Имаме и задължения за предвидени за публичните власти. И имаме също така и директиви за а, обществените поръчки. Вярно е, че трябва да се положат усилия за по-нататъчно улесняване и е, мониторинг на изпълнението. Що се отнася до въпросите за индикаторите, трябва да подчертая по-добрата наличност е, на статистическите данни. Събирането им е по-добро. Става дума за данни, отнасящо се до заетостта, опасност от бедност и здравен статут на лицата с увреждания. Ние публикувахме индикатори всяка година и а, сега а, се имаме дезагрегиране на а, данните за лицата с увреждания. Тези критерии обхващат различни възрастови групи, но данните са разделени и по пол. Данните са много важни и те трябва да бъдат отчитани. Що се отнася до а, маските за лица с увреждане и тяхната прозрачност, Знаем, че лица, които използват жестомимичен език, Европейската комисия е, работи по стандарти за приспособяване и искаме да видим, ние се стремим към осигуряване на еднакво ниво на защита и заедно с това улесняване на комуникацията. Аз мисля, че отговорих на въпросите, зададени към комисията. Благодаря ви за вниманието и съм на а, за вниманието. А, и накрая ние и обръщаме сериозно внимание на взаимодействието с различните стратегии. Стратегията за равенство на половете, публикувани през март 2020 година. Стратегията, която беше публикувана преди няколко седмици, скоро ще имаме стратегия за ЛГБТ. И аз В публикуваните директиви се споменават лицата с увреждания и ние продължаваме да обръщаме внимание на въпросите, свързани с хоризонталния подход. А, извинявайте. Кяра Хема е на линия. Преди малко връзката се оказа невъзможна, но сега тя е на линия. Е, Дава ми думата. Госпожа Кема Кяра, моля натиснете бутона Speak. Чувате ли ме? Благодаря, госпожо председател. Извинявайте за преди малко. Споделям много отказаното до сега нас, обаче искам да кажа, че не можем да говорим за, евро, за европейско общество, което включва всички. И имаме огромен брой лица с увреждания, които са жертва на дискриминация и социално изключване. Те не могат да водят независим живот. Пандемията освети огромните проблеми на лицата с увреждания, които страдат много повече от санитарните и други последици, предизвикани от вируса. Правата на лицата с увреждания трябва да бъдат включени във всички политики на Съюза с ангажимента за адекватно финансиране за изпълнение на задълженията за достъпност. Целта е премахване на сериозните пропуски, които създават огромни проблеми. Трябва да се изпълни изцяло конвенцията на ОНЕ, подписана от държавите членки. Много от разпоредбите твърде често остават само на хартия и не биват изпълнявани. В началото на мандата приехме решение по тази тема и а, тази вечер а, чуваме, а, видяхме, че това е така. Пътят напред. А, ние трябва да изпълняваме своите ангажименти, за да се осъществи реална промяна в живота на всички лица с увреждания и да се изпълни целта никой да не бъде изключен. Разполагаме само с 10 минути. Ще дам 2 минути на всички вас да отговорите на въпросите. Първа е госпожа Лиса Лодингтън. Благодаря на всички оратори, благодаря за въпросите. Господин Марк Жал, вие зададахте два въпроса. Първия беше за пропуските, които трябва да бъдат набелязани във връзка с конвенцията. Второ, има ли опасност от липса на координация между различните стратегии? Европейския парламент обърна внимание, че сегашната стратегия не обръща достатъчно внимание на проблемите на пола. Предишните стратегии за пола също не включват проблема за уврежданията. Разбира се, сега се говори повече за различните стратегии, и ще има връзка между различните стратегии пол, увреждания и ЛГБТ. Съществува риск, но като че ли комисията е наясно с него. Смятам обаче, има липса на координация в друга област – а именно различните основания за дискриминация получават внимание по-отделно. Например, някоя жертва на дискриминация заради а, увреждане и происход. Аз тук има реален проблем – Госпожа Зданока, зададахте интересен въпрос за гражданството. И какво сме имали предвид? Ние предлагаме нова приоритетна област в новата стратегия за гражданство. И имаме предвид основните права, свързани с европейското гражданство, правото да гласуваш, е правото на свободно движение между държавите членки. И вече беше казано, че лицата с увреждания се натъкват на много пречки в това отношение. Има и други въпроси, свързани с лицата без гражданство, придобиването на гражданство на национално ниво – и тук понякога има пречки, като необходимостта да положиш езиков тест, теста за гражданство. Понякога тези тестове са трудни за лицата с увреждания, макар че в някои случаи има приспособяване. И чрез съчетаване на Европейската стратегия, националните стратегии, въпросите за гражданството на ниво държава членка могат да бъдат решавани. Сега ще попитам дали госпожа Бродерик а, има желание да отговори на въпроса. Благодаря. Думата има господин Янис Варда Кастанис. Много ви благодаря. Също бих искал да благодаря на вас, госпожо председател, и на всички членове на комисията и на всички взели думата. Очевидно има много ангажименти от всички страни. Комисаря Дели, госпожа Омбудсмана, Агенцията за основните права, професор Уалингтън и колегата й. Преди малко нямах достатъчно време да спомена един въпрос и ще се възползвам да го направя сега. Новата стратегия за хората с увреждания трябва напълно да бъде свързана, изцяло да бъде свързана с инструментите за финансиране на Европейския съюз. В настоящият период държавите членки изграждат партньорствата си за споразумение си партньорство с Европейската комисия започва да подготвят и оперативните програми за структурните фондове за програмния период 2021-2027 година. Знаете, че има и нов фонд, фонда за възстановяване и устойчивост, който също би следвало да се използва за финансиране на инициативи в областта на правата на хората с увреждания ако стратегията за хората с увреждания не е пряко свързана с тези инструменти за финансиране и ако не е обвързана с процеса за строг контрол, за да се гарантира, че има достъп до правата там, където хората живеят, хората с увреждания в Европа всъщност няма да отбележат напредъка и както вече преди малко ви обясних вече какви са новите проблеми, които се появяват. Чух отговор на това, което казах преди малко за вакцинацията. Целта на вакцинацията е, е да хората да не се разполяват. И дебатът се води в Европа, в всички държави членки и в международен план. Хората с увреждания са най-високо рисковата група по отношение на COVID-19, т.е. те са по-високо рискова група в сравнение с хората без увреждания. Не казвам, че не трябва да се вакцинират всички, но трябва да вземем предвид особената уязвимост на хората с увреждания. Благодаря ви. Давам думата на доктор Ролф Шмахтенберг, тъй като един въпрос беше отправен и към него. Много ви благодаря. Благодаря ви за интересните изказвания. Благодаря ви и за проведената дискусия. Пряко се обърна към мен господин Марка Анжел. От цяло съм съгласен, отчасти съм съгласен с оценката, че към прекалено дълго време се случавахме само върху върху приобщаването на работното място. Сега трябва да обърнем внимание на останалите области на живота и в това отношение конвенцията на ООН е много подходяща. Конкретно попитахте как се е, прилага в Германия е, директивата за борба с дискриминацията и какво е положението с нея в е, съвет, извинете. Знаете, че съвета трябва да се вземе решение. Към момента има блокаж. Много трудно да се достигне до това споразумение и германското председателство в опита да деблокира положението наскоро изпрати въпросник до всички държави членки, в които отново поставяме въпросите, за да можем да съсредоточим дискусията върху въпросите, които, които може да се работи и е възможно също така Европейската комисия да излезе с а, ново предложение. Очевидно е, че процесът на взимане на решение в съвета няма да приключи по време на германското председателство. Това е очевидно, но се надяваме да принесем за преодоляване на блокажа. Също така, в това отношение бих искал да изкажа задоволството си, че комисарят Шмидт днес излезе с предложение за Европейска директива за минимално възнаграждение или минимална заплата. Това е много добра новина, новина тъй като, както знаете, хората с увреждания често са заети с много ниско възнаграждение и от тази гледна точка това е чудесна възможност с такъв инструмент в областта на социалната политика да променим положението за всички заети и в частност за заетите с увреждания като цяло от страна на съвета. Смятам, че предложението е добро. Федералното правителство има малко по-различна и по-нюансирана позиция, но така е в живота. Вече ще започне обсъждането в съвета по тази проекто директива. Ще поставим въпроса още на съвета ЕПСКО през декември и разчитаме много на португалското председателство, което има много ясна политика и много големи амбиции в областта на социалната е, политика да постигне напредък. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Орайли. Uh, много ви благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем лаконично, тъй като знам, че времето не изтича. Ще си позволя да направя няколко коментара след приноса на различните оратори. Мисля, че изказването на професор Уелингтон беше особено интересно като тя сподели с нас получване проучването, проведено от нея и колегата й. И мисля, че в известна степен ще можем да направим оценка на стратегията за хората с увреждания още преди тя да бъде приета и да бъде приложена и можем да го направим възоснова на някои от изводите от проучването на професор Уолингтън и колегата и Някой каза, че това, което не може да бъде измерено, не може да бъде и а, приложено, така че трябва да имаме ясна, и, ясни показатели за измерване на постигнатия напредък и за постигнато на целите на стратегията. Също така имаме много нужда от ясен график, с който да, е в, да върви ръка за ръка с тази критерии за оценка. На второ място беше казано, че не бива стратегията за хората с увреждания да бъде маргинализирана, тя трябва да бъде широко разпространена във всички европейски институции и това го повтарям на всеки семинар и на всяко мероприятие, което се провежда по темата с хората с увреждания. Но наистина това е много важно. Хората с увреждания трябва да станат централна част на всяка една дискусия, посветена на темата. Още веднъж много ви благодаря. Семинарът беше наистина много интересен и безспорно ще допринесе за по-нататъчната ни работа в нашата служба. Благодаря ви. И в заключение думата има господин Йоанис Димитракополос. Много ви благодаря. За нас това също беше едно много важно мероприятие. Бих искал да повторя в голяма степен това, което казаха както господин Варда Кастанис, така и госпожа омбудсмана Орайли. Голяма много често въпросът е, с хора с увреждания обхваща е, редица е, отделни органи на национално равнище. Европейската комисия обхваща голям брой генерални дирекции на национално равнище, голям брой министерства. Така че много важно, както каза господин Вадакастанис, да има фокусни звена, т.е. да има конкретен орган, който да носи отговорност за прилагане на правата на хора с увреждания в различните инстанции на публичната администрация, за да се гарантира, че стратегията ще се, ще се изпълнява своевременно и с належна контрол. ви. Приключваме този много интересен семинар с много участие. Бяха начертани желоните на пътя, за реализиране на тази стратегия. От Комисията по петициите ще продължим да работим в подкрепа на хората с увреждания, за да се преодолеят всички пречки, за да се постигне реално равенство за хората с увреждания, да се премахнат всички пречки пред тях, да няма дискриминация. Благодаря ви за участието.